doamnă președintă onorabili membri ai the European Parliament, dear colleagues, ladies and gentlemen. Драги колеги, искам да ви помоля за вашата подкрепа като кандидат за комисар по регионално развитие. Знам, че този пост е много важен в рамките на преговорите за новата законодателна рамка и искам да благодаря на всеки докладчик за неговата работа. След засилен процес на преговори имаме законодателен пакет за реформата на регионалната политика. Знам, че тази комисия има нови членове, които имат богат опит на място. Знам, че това ще даде добавена стойност на работата, която идва. Искам да благодаря на комисаря Хан за неговата работа в тясно взаимодействие с нашата комисия, насочена към реформа на регионалната политика. Всички ние правим усилие да излезем от кризата. Регионалната политика е ключов елемент – тя дава възможност да дадем ясен знак за солидарността между юга и севера, изтока и запада, за да се утвърди конкурентната економика. Защо смятам, че регионалната политика дава сериозен принос на пакета растеж и заетост на председателя Юнкер. Става дума за инвестиции в реалната економика, за, инвести... за привличане на частни инвестиции и за привличане и ангажиране на НПО. Тази политика играе много важна роля в областта на малките средни предприятия, единия пазар, и целите свързани с климатичните промени и териториалното и социално сближаване. Тази политика може да се адаптира към регионалните и местни условия. Знаем, че е, тук става дума и както за големите градове, така и за най-отдалечените региони. Регионалната политика може да привлече различни заинтересовани лица, представители на различни региони. Също така има също така не става дума само за бюджетна подкрепа, не става дума за благотворителност от богатите към бедните. Аз съм убедена, че инвестирайки в реалната економика, в инвестициите, и ние правим економиката много по-силна. Това е съюз, в който цялото е по-силно от съставящите го части. Ако бъда утвърдена като комисар, моите приоритети ще бъдат следните. Да се е, максимизира потенциала на регионалната политика за насърчаване на растежа и заетостта. Регионалната политика също така може да засили стълба управление на Европейския съюз. Е, става дума за постигане на осезаеми резултати и това е задължително, ако искаме да излезем от кризата. От друга страна има нужда от програма от високо качество и трябва да се превърнат намеренията в оперативни цели. Става дума за да, това да подобрим живота на всички граждани, лицата в неравностойно положение, безработните, също така местните общности и, и най- уязвимите части на Съюза. Тази програма, основана на равенството, не бива да бъде съкръщавана. Трябва, имаме нужда от по-ефективна политика, насочена към постигане на резултати, така че разпоредбите в областта на обословеността да се спазват. Също така трябва да се постави акцент върху териториите. В свята, в който обществените средства са ограничени и растежът е скромен, имаме нужда от програма за повишаване на този растеж и повече работни места. Ние трябва да сътрудничим с нашите колеги в Европейската комисия ние трябва да търсим синергия на регионално и местно ниво. Заедно с това трябва да кажем ясно на държавите членки, че в програмния период 2014-2020 година не може да не може да следва старите модели. Ние трябва да използваме по най-ефективен начин на е, бюджета. Всички имаме еднакви задължения и права. Що се отнася до задълженията, е, политиката, свързана с сближаването, е в е, дълг на гражданите. Трябва да се даде стимул на развитието и трябва да изразим ясния си ангажимент за постигане на конкретни резултати. Както казах, ние сме много по-силни заедно, отколкото отделно, както е предвидено в регламента. Аз ще имам възможност до година да представя доклад за, това, за напредъка на преговорите. Също така и институционалния капацитет и доброто управление са изключително важни и аз съм много важна че това е по-важно от средствата сами по себе си. Имаме нужда от високо качество на администрацията, особено в по-слабо развитите държави членки. За мен това ще бъде основен приоритет, а именно ускоряване на сегашната програма и, създаван, и развитие и използване на потенциала. Държавите членки трябва да бъдат подпомагани през следващия програмен период. Също така са необходими обществено-частни партньорства, основани на е, солидна база. Те могат е, да играят важна роля в изпълнението на програмите. Всички е, ние можем да обменяме опит помежду си много общини, много местни органи и много неправителствени организации са натрупали положителен опит, от който всички има какво да се получим. Смятам, че е полезно да се разработят пилотни проекти за обмяна на опит. Трябва да се използват в максимална степен възможностите за упростяване на живота на малките и средни предприятия. Понякога процедурите са твърде дълги и тромави. Новата, новите регламенти предвиждат облегчаване на процедурите. Надявам се, че разпоредбите ще се използват в максимална степен политиката за сближаване, да, на политиката за сближаване се пада една трета от бюджета на Европейския съюз. Необходимо е да се приемат мерки, така че средствата да се управляват правилно в съответствие с нормативната база и в съответствие с принципите на доброто финансово управление. Аз е, ще имам нулева толерантност към измамите и смятам, че трябва да се насочим към резултатите на политиката и е, към е, конкретните резултати. Мисля, че тези въпроси трябва да бъдат обсъждани задълбочено. Не винаги сме в състояние да покажем на гражданите какво правим. Разговорите по резултатите за политиката и подготовката за следващата, следващия програмен период изискват задълбочен дебат и аз искам парламентът да участва пълноценно в този дебат Всъщност това беше казано и от председателя Юнкер. Ще се направи преразглеждане на многогодишната рамка, така че Европейския съюз да тръгне в посока растеж, заетост и конкурентоспособност. способност. Също така бих искала да се води отворена и конструктивна политика на диалог по всички въпроси, свързани с разпределението на средствата, в съответствие с принципа на доброто управление. Според мен взаимоотношенията между Европейската комисия и парламента трябва да са основани на прозрачност, взаимното доверие и уважение и взаимодействието, за да се постигнат целите, които са в интерес на гражданите. Разчитам на взаимодействие с вас в интерес на общата ни цел. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите въпроси, които в крайна сметка са насочени към една